Уважаеми колеги, много ви моля, заемете местата си. Времето напредва. Мисля, че дневния ред е прият, няма възражение. Искам съвсем накратко да съобщя, че службата за външна дейност, нейн представител, желая да вземе думата преди да разгледаме доклада за Сърбия. Става дума за задържане на а, бившият а, за задържането на бившия министр-председател на Косово Рамуш Харадинай във Франция и на това място искам да изразя моята скръп и моето съчувствие за убийството на израелци в Иерусалим, също и израелски войници. Това стана преди няколко дни. И ние бяхме с една делегация там и е, приблизително точно на мястото където бяхме заедно с председателя на Кнесета, това се случи няколко дни по-късно. Така че съвсем конкретно си представям мястото на действието на това убийство и мисля, че всички ще бъдете съгласни да изразя съчувствието на колегите от Израелския кнесет. Благодаря за вашето съгласие. Сега Одобрение на протокола от е, заседанията. Е, тук се действа по обичайната процедура. Е, протоколите са приети. Сега преминаваме към темата Западна Сахара. Размяна на мнения с Николас Уесткот, изпълнителен директор на Европейската служба за външна дейност за Близкия изток и Северна Африка. Той ще разкаже за отношенията Европейски съюз Марокко след решението на съда по делото на съвета срещу фронт Полисарио. Давам ви думата. Uh, uh, Благодаря много, господин председател. За мен е удоволствие да присъствам тук на заседанието на комисията АФЕД а, нали, честит нова година на не с които не съм имал възможността да а, го кажа лично. Преди а, нова година съдът а, стигна до решение във връзка с а, обжаването а, срещу а, решение на съда по отношение на решението на Европейския съвет за споразумението а, в областта на селското стопанство между Европейския съюз и Марокко. Съдът да стигна до заключение, че е, жалбата се приема и се отменя решението на Общия съд от 10 декември 2015 година. В резултат от това решение на съда, решението на съвета по отношение на споразумението Европейския съюз Марокко решението за неговото сключване остава валидно. Т.е. то е, не е анулирано, така както бе е, решено от Общия съд. При подаването на тази жалба е, съветът получи подкрепа от всички държави членки. Няколко от тях участваха в процеса и изказаха подкрепа към аргументацията на правната служба на съвета. Незабавно след а, а, публикуването на решението на 22 декември миналата година, външния министр на Марокко и върховният представител на Европейския съюз Федерика Магерини излязоха със съвместно изявление, вземещо предвид решението на съда – и взеха решение да разгледат допълнителните последици от решението и да работят съвместно по всички въпроси, свързани с неговото приложение, в духа на привилегированото партньорство, което съществува между Европейския съюз и Марокко. В това съвместно изявление се подчертава и значението от стратегически характер на партньорството между Европейския съюз и Марокко, което е и от политическо и економическо значение за двете страни. Марокко е един от основните ни партньори е сред южните страни съседки и партньорството е изграждано вече много години наред. Европейския съюз продължава да е ангажиран с това партньорство и се очакват посещения на високо равнище и в двете посоки за задълбочаване на това партньорство и Европейския съюз ще работи по разширяване на сътрудничеството в тези области, в които то беше замразено до тук. По-настоящем разглеждаме в подробности пълните последици от това съдебно решение и от правна гледна точка, и от гледна точка на практическото сътрудничество. за това е необходимо участие е, на е, правните служби, на всички правни служби на засегнатите институции. Работим и с мароканските власти, които са, разбира се, заинтересовани страни по случая. Контактите на високо равнище а, е, се осъществяваха по а, време на цялото гледане на делото. Жан-Кристоф Белиар беше в Рабат а, и подчерта за знанието на въпроса и за марокканските власти, и за държавите членки на Европейския съюз. Това е положението на този етап. Решението е валидно. И а, е, е, така стоят нещата на, на този етап. Благодаря за вниманието. Има ли желащи да вземат думата? Колегата ще ти ида. Кои за слово, пане председайци? Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Уважаеми господин директор, няма съмнение, че Марокко е значим партньор на Европейския съюз, ние през изминалите месеци многократно се убедихме в това, именно когато ставаше дума за вълните от бежанци и за ролята на Марокко в е, този процес. Искам да припомня, че Мохамед XVI, краят на Марокко, още миналата година посочи, че Марокко – е една от първите южни страни, които искат автентична солидарна политика за бежанци от е, Субсахариална Африка. От Външното министерство имам сведения, че втората фаза на интеграция на незаконните мигранти също трябва да бъде започната. И първата фаза от 2014 година всъщност трябва да бъде последвана от тази втора фаза и то непосредствено. Двете фази обхващат 25 000 мигранти от страните в Сахара. Аз не мога да не изкажа похвала за тези усилия на Марокко – но всъщност тук става дума за интеграция на всички тези хора, интеграция в обществото на Марокко. Да бъдат интегрирани 50 000 души не е малка задача. Знаете ли, господин директор, как Марокко може да интегрира 50 000 незаконни мигранти? Какви процедури са предвидени за това? Как Марокко смята да осъществи тази възможност. Председателят, уважаеми колеги, сега, към края на моя мандат аз все пак не искам да си печеля вашата омрада. Имаме ограничено време, имаме 10 желания за изказване по доклада на господин Уесткот, така че много ви моля, ограничавайте се до 2 минути господин Парньо. Господин председател, всъщност решението на СЕС във връзка с нашия марокански партньор показва, че става дума за едни здрави отношения. Това е наистина една чудесна новина. И всъщност апелативният съд, всъщност той посочва, че има различни предложения, които сега са сложени на масата и всъщност е, господин Уескот, аз искам да попитам как Европейския съюз смята да помогне на новия генерален секретар в е, тази задача. И второ, въпросът е как да се постигне напредък е, в отношенията ни с Марокко. Това е всъщност нашия основен партньор по отношение на миграцията, но също така и борбата с тероризма и борбата срещу климатичните промени. И тук също ви задавам въпрос, господин Уескот, как да вашата служба работи за да се засили това партньорство, така че да се преодолее е, този период на замразяване след постановяването на съдебното решение. Въщият оратор, господин Вайгъл. На лице е решение на Съда на Европейския съюз и ние сега обсъждаме не как да го приложим и зачетем, а как да го заобиколим. Що се отнася до Марокко, няма съмнение, че това е страна, важен партньор за нас, особено предвид ситуацията с бежанците от Африка, пред която сме изправени. Но това не бива да променя отношението ни към страни, където има нарушение на човешките права, е, където знаем, че има райони, е, където се прилагат мъчения е, и е, репресии към населението. Мисля, че и комисията и съвета трябва да обърнат внимание на тези страни в моменти, вместо да ни занимават с такива въпроси, като как да запазим отношенията си с Марокко. Има и други страни в света, които са не по-малко важни. Е, нека подхождаме еднакво към всички. следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Уесткот. Ще бъда съвсем кратък. може би специфично означение на продуктите от Западна Сахара, както от окупираните области в Палестина. Какви мерки трябва да бъдат взети, за да може да бъде приложено съдебното решение? И всъщност какви връзки искате да поддържате с Фран Полисарио, кой ще бъде законният представител на Западна Сахара в бъдещите преговори за тези райони? Следващият оратор господин Бухнер. Искам да изразя моето очудване, за да не употребя по-силна дума, за това, че комисията изобщо е внесла искане за преразглеждане и очевидно не прави нужните изводи от постановеното съдебно решение в Европейския съюз. Ние твърдим, че преследваме високи цели, че искаме да изнасяме човешки права и всъщност какво става тук? Търговията минава пред правата на човека. Виждате какво става с местните хора от Западна Сахара, затворите са пълни. Не искам да повтарям тези ужасни събития. А всъщност ние тук поставяме търговските отношения на първо място и точно това не може мога да осъзная. Благодаря. Мистер Кава. Господин Кава. Благодаря, господин Брок. Аз също искам да кажа, че е, трябва да разгледаме въпроси. Аз отправих и писмено запитване до комисията по, във връзка с това и знаете как беше въпросът за гласуването в парламента а, при признаването на Палестина. Изглежда, трябва да помислим по това, ще спомена и Сомалия, но искам да попитам как Европейския съюз действа на практика. Един аршин за Палестина, друг за Сомалия. Сега виждаме, че се прилага трети аршин. Е, какво е, мислите вие по въпроса? Не чухме. Благодаря, господин председателю. Искам само да попитам следното. Имаме един Европейски съюз е, с такива проблеми в своята политика. Ние имаме в някакви отношения с с Марокко и те вървят. Защо да развалим нещо, което върви Европейския съюз? Трябва да се занимае с въпроса. Марокко е важен наш партньор в редица области. Имаме 10 милиарда търговски обмен. Работим с тях в областта на тероризма. На... Те ни защитават от миграцията от тях. Какво ще направи Европейския съюз? съюз, защо не се заеме сериозно този въпрос? Това е за ООН. Искам да припомня също и на моите колеги, колко недоволни са хората от такава политика на Европейския съюз. Да се подхожда по този начин към едни добри действащи отношения. Е, това не бива да се пренебрегва, а точно на това ставаме свидетели. Председателят Уважаеми колега, Европейския съюз е сключил спогодба споразумение с Марокко и всъщност тук имаме съдебно решение. Това не е вмешателство, а е израз на върховенството на закона. Много ви моля, декларирайте е, по някакъв начин, ако можете, че става дума за намеса в е, вътрешните работи на Марокко. Сега, дали решението е добро или лошо, е второстепенно значение. В една е, правова държава, може би във вашата партия, този принцип не е много разпространен, но все пак в правовата държава е в сила върховенството на закона. Следващият оратор – благодаря, господин председател. Наистина съвсем основателно вие посочихте върховенството на закона. Това е много важна тема. Аз искам да посоча, че става дума за много важно е, решение. Тук става дума за е, Вазивно решение на а, първата инстанция и всъщност става дума а, за отношенията Европейски съюз Марокко и трябва да припомним, че а, в международната юрисдикция трябва да има интерес, трябва да може да се действа и в случая става дума за точно това решение срещу плод Полисарио. И става дума всъщност за един правен иск, за едно е, правно дело и е, всъщност е, първото решение постави много голяма вреда върху отношенията. Марокко не е обикновен съюзник. Това е много надежден съюзник в борбата срещу тероризма, срещу миграцията и привилегирован партньор е, за задълбочено партньорство с Африка. Марокко е пример, който може да се следва от Европа и от държавите членки. От 2017 година ние трябва да из изградим отново тези отношения на доверие, които бяха разславени. Господин Уескоп, е, е, внимавайте, е, да не разклатите сигурността на Европейския съюз и развитието в Африка, от което имаме нужда и това се прави благодарение на Марокко също. И е, дали 2017 година е, всичко това ще приключи, имам предвид преговорите, тъй като те продължават от 2013 година. Благодаря. Това беше госпожа Дати. Благодаря. Честити нова година на вас и на всички колеги. Благодаря на господина за това, че ни обясни каква е настояща позиция. Няма съмнение, че Марокко в различни области е много важна за нас страна, по коя, с която трябва да развиваме отношенията си Въпроса за Западна Сахара е наистина въпрос. А, а, ние всички трябва да работим за мир, както каза и в генералния секретар на ОНЕ в многодишното си послание. Така че, как да гледаме в светлината на събитията в Западна Сахара, в Роко? Следващото изказване. Нека не забравяме, че е, решението на, пър... на първа инстанция бе анулирано. Е, съветът единодушно го обжалва. Зная, че отношенията ни с Марокко са важни. Е, Марокко е наш привилегирован партньор с статут на разширено партньорство. Така че ние смятам, че трябва под чадъра на ОНЕ да работим по този въпрос. Нека случилото се няма негативни последствия за отношенията ни с Марокко. Марокко е важна приятелска страна и в социалната, и в политическата област, в борбата с тероризма и миграцията Марокко играе ключова роля. И нека да кажа още нещо. Арабската пролет донесе много разочарование. Много страни пострадаха от това, но Марокко си остана остров на стабилност, на мирен преход с положителни реформи. Европейския съюз трябва да подкрепя тази стабилност. И накрая господин Уескот с това решение се нарушават отноше... отношенията Европейски съюз Марокко. Нека сега затворим тази страница и продължим да работим за положителни, добри отношения съвсем прагматично на, в областите, в които работим. Благодаря. Аз мога само да се присъединя към казаното от вас. Това е госпожа Хименес Барбат. Наистина, отношенията с Марокко са много важни, особено за Испания, защото Марокко е наш пряк съсед. За нас Марокко е остров на равновесието на стабилността и тези ценности трябва да се защитават. Това обаче не означава, че ние не осъзнаваме, че тази страна е заела територия, която не й принадлежи. Всъщност, е, влушени са отношенията с жителите на Западна Сакара – Използват се и е, природни богатства, които не принадлежат на Марокко. Ние трябва да изпълняваме споразумението с е, Марокко, обаче е, полезните изкопаеми в Западна Сахара да, ги предост... да останат на Западна Сахара. Марокко не може да ги ползва, защото те са собственост на съседна на него територия. Ако наистина ние успеем да направим това, би било прогрес, би било напредък. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз до някъде съм изненадан от някои изказвания които прозвучаха тук. Е, ясно е къде е грешката. Става дума за историческа грешка. Това е господин Марселези. Първо, Западна Сахара не е част от Марокко и нито едно споразумение за рибарство или за търговия не може да се сключва между Марокко и Европейския съюз е, и да се прилага спрямо Западна Сахара. В Западна Сахара не може да се предприема нищо без съгласие на населението там. За това имам някои въпроси към господин Уескот. В първоначалното си изказване той не спомена Западна Сахара. Какво смята СВД да предприеме, за да се поправи тази историческа грешка, за да може да бъде приложено съдебното решение? Освен това искам да попитам кога ще установите контакт с фронт Полисарио освен това, искам да запитам и следното, кога искате да извършите е, напасване на експорта, е, така че той да не се осъществява в Западна Сахара. Например, е, Сименс като германско предприятие действа в Западна Сахара. Какво ще предприемете? Е, тези предприятия да спрат да действат там, защото това е незаконно. Искам да посоча и е, още нещо. Председателят прекъсва оратора. Следващият оратор. Благодаря и много благодаря за поставените въпроси. Ще се спра на три аспекта. Първо, партньорството ни с Марото, което, както казах, е солидно и много важно. Второ, както каза председателя, ние зачитаме върховенството на закона, това означава, че трябва да се съобразим с решенията на Съда на Европейския съюз и да ги прилагаме. И трето, Западна Сахара. Ще ги разгледам последователно. Първо, Напълно признаваме изключителното значение на партньорството ни с Марокко, особено в области като миграцията, борбата с тероризма и търговията. Това са все области, в които имаме дългосрочни, е, широки, задълбочени партньорски отношения, които искаме да задълбочаваме. Така че ние обсъждаме въпроса с мароканската страна, ще продължим въпроса като да речем сестранното споразумение за свободна търговия, ще разширим партньорството за мобилност, ще разгледаме въпросите за интеграция на определени общности, но е, това са въпроси, по които за момента не се работеше, но ние ще продължим е, от тук на сетне в духа на приятелски и продуктивни отношения. Второ, Както вече казах, всяко решение на Съда на Европейския съюз е задължително за държавите членки европейските институции. Това е доста пространно решение, не зная дали сте го прочели. То е доста подробно аргументирано от правна гледна точка с съответно обяснение на отражението на съответните решения. Прякото действие е, че е, анулираната част от решението на е, Съвета на Европейския съюз се отхвърля. Така че решението остава в сила, но ние трябва внимателно да разгледаме аргументите на съда за това решение. Това този процес е в ход, когато стигнем до заключение, доколко това може да има отражение върху настоящи или бъдещи решения, ще ви информираме като Европейски парламент. Но също така това е въпрос, който не засяга само Европейския съюз и държавите членки, засяга и Марокко с които ние подписахме споразумението на първо място, така че ние с тях ще трябва да решим какви ще са последствията и как ще реагираме. И трето, Западна Сахара. Това е територия, по който има международно обсъждане, имаме дългосрочно заета позиция по този въпрос. Тук на ход е ОНЕ. И ако искате, това подкрепя, подчертава колко важно е разрешаването на този проблем. Така че ние, Европейския съюз, ще подкрепим решението на новия генерален секретар на ООН в търсене на общо приемливо решение, определяйки, опирайки се на правото на самоопределение на хората от Западна Сахара, изтъпвайки на хартата на ОНЕ. И когато имаме възможност да обсъдим този въпрос с новия генерален секретар на ОНЕ, ние ще отделим дължимото внимание, ще чуем неговото мнение и ще обсъдим възможностите за подкрепа на това решение. Председателят благодаря. Мисля, че наистина трябва да разграничим нещата. Имаме споразумение, ратифицирано от Европейския парламент, е, които съда в определени части не приема и сега очакваме предложение от, за комисията и съвета как ще бъдат е, направени изводите с мароканската страна в хода на преговорите. Ще действаме в е, рамките на възможното по силата на съдебното решение. Второ, политиката спрямо Западна Сахара е, ние тук подкрепяме на процесът в ООН е да напредне бързо и трябва да го подкрепим. Но нека ясно да разграничим нещата. Искрено благодаря на господин Весткот, че отдели време да обсъжда въпроса с нас. Благодаря. Thank you very much. Thanks, all the best. Meine Уважаеми дами и господа, преминаваме към точка 6 от дневния ред. Доклад относно доклада на комисията от 2016 година относно Сърбия. Преди това обаче искам да помоля госпожа Ангелика Айхаус, директор на СВД за Западна Европа и Западните Балкани и Турция, да ни осведоми за задържането на Рамош Харадинай, тя желая да даде това обяснение. Радвам се, че сте тук. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, честит нова година на всички. Благодаря много на депутатите в Европейски парламент за това, че ми дават възможност да взема думата съвсем накратко. Първо по е, двата доклада. Докладчиците са Дейвид Макалистър и Орики Луначък. И двамата са положили много усилия, за да помогнат Сърбия и Косово да напреднат по пътя си към Европейския съюз. В подготовката на тези доклади е очевидно, че са положени много усилия от двете страни. Вижда се значителен напредък в сравнение през цялата 2016 година по пътя към Европейския съюз и за Сърбия и за Косово. Отворени бяха нови глави. В Сърбия предвижда се откриване на преговорите по някои. В Косово пък говорим за влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране и рамковото сътрудничество за Косово беше подписано и им бе даден достъп на Косово до европейски програми. Това са само примери е, за съвместната ни работа. Целта ми е, с днешното ми присъствие тук е да е, ви дам последна информация по диалога, както и за Ремуш Харадина, бивши министр-председател, арестуван а, наскоро. От август миналата година успяхме да напреднем на, а, по а, моста в Митровица, по свободата на движение, по телекомуникациите. Косово получи международен телефонен код в средата на декември има телекомуникационна компания, лицензирана в Косово. Сега по ареста и двете страни се договориха по стъпките, които да бъдат взети за напредък по пътя към сътрудничеството, обмен на информация и а, прехвърляне и интеграция на косовски а, сърби в съдебната система в Косово действително бе е, отбелязан значителен напредък в тази област. Нещо, кое, на което настоявахме. Арестуване бившия министър председател Рамуш Харединай във Франция на 4 януари и е, това доведе до е, сериозни разгорещени реакции и в Косово, и извън Косово, и за пореден път стана ясно защо трябва да продължаваме да работим и с двете страни, за да се консолидират техните усилия, да продължи диалога. Следим събитията около ареста. Френските власти продължават да работят. Настояваме всички засегнати страни да запазят спокойствие и да настояват за сътрудничество, което да може да доведе до нормализиране на положението. Подобни ситуации обаче като тази с ареста не водят затрудняват тези усилия. И така, в заключение, усилията трябва да бъдат положени от двете страни и трябва да обясняват и двете страни непрекъсно, непрекъснато какво се прави и защо се прави и защо е полезно. За това беше дебатът. Благодаря. Благодаря казва председателя. Сега преминаваме към представяне на самия доклад, господин Макалистер. Благодаря, господин председател. Е, дами и господа, колеги, е, много средно, че мога да представя първия вариант на доклада за е, напредъка на Сърбия за 2016 година. Докладът е 26 точки. Опитах се да го направя възможно най-стегнат. В първата точка а, говорим за постигнатия до тук напредък, най-общ напредък. Споменаваме се сръбската економика, обща политика за сигурност и отбрана и сътрудничество на Сърбия по темата. След това говорим за копенхагенските критерии, върховенството на закона, демокрацията, правата на човека и за защитата на младсинствата. След това важната тема регионално сътрудничество, добросъседски отношения и енергетика. Бих искал да подчертая четири от най-важните теми. Е, първо, пътят, е, първо, върховството на закона. Нека да подчертая, че напредък по 23 и 24 глава в Сърбия е от решаващо значение за темпото на процес на преговори. Независимостта на съдебната система трябва да бъде гарантирана. Качеството и ефективността на работата на съдебната система и достъпа до правосъдие продължават да, да бъдат възпрепятствани поради натрупването на висящи е, дела и е, недостатъци в системата е, за предоставяне на правна помощ. Корупцията е проблем, който е широко разпространен и значително засяга е, социално-економическото и демократично развитие на Сърбия. На второ място, демокрацията. Е, приветствам е, постигнатото в Сърбския парламент, но правата на позицията могат да бъдат засилени повече и би трябвало това да стане насречавам сръбските власти да продължат да работят за засилване на правата на гражданското общество и на независимите регулаторни органи. На трето място правата на човека. Сърбия има адекватна правна институционална рамка за защита на правата на човека и основните свободи, но тази рамка трябва да се прилага. Съгласен съм с комисията и съвета, да се обърне специално внимание на свободата на словото и на медиите. Продължават заплахите срещу журналисти, сплашванията и насилието срещу тях. Подобни е, случаи трябва да бъдат разследвани. На, трет, на четвърто място е, добросъседските отношения. Правителството в Белград отбеля значителен напредък за развитие на добросъседството, по-конкретно с Косово. Двете страни трябва да продължат да работят за пълното прилагане на вече постигнатите споразумения по един навременен начин, уважаеми колеги. 2016 година е важна година за Сърбия. От парламентарните избори през април новото правителство повтаря, потвърждава своя ангажимент да продължи да работи за присъединяването на страната към Европейския съюз. Започнаха преговорите по нови глави и в Европейския парламент. За нас е важна задача да продължим да оказваме подкрепа на Сърбия и да и влияем положително по пътя към Европейския съюз. Затова искам да благодаря на секретарията на комисията по външни работи и на групата НП за подкрепата. Искам да благодаря за доброто сътрудничество. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Очаквам да работим добре заедно. Очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, казва председателят. Благодаря, Дейвид. Краен срок за внасяне на изменения 18 е януари 12 часа. Втората дискусия ще бъде на 27 или 28 февруари. Тогава ще се гласува и доклада. Искам да посоча, че това е доклад за една основна страна – където има съревнования на различните системи, които действат на Балканите. За това благодаря много на Дейвид, за това, че посочи членове 23 и 24. Те са свързани с свобода, демокрация, върховенство на закона и всъщност тази неща са отрешаващо значение такива страни, е, в които се внасят отвън е, авторитарни е, традиции, авторитарни амбиции. Смятам, че да се разглеждат такива проблеми е добре за тяхното социално развитие. Сега откривам дискусията. Първо, господин Кукан. Това е нашият балкански великан, главен балкански великан. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за този балансиран и обективен доклад, който очертава постиженията и предстоящите задачи преди да навлезем да се спра конкретно. Аз искам да обърна внимание на процеса на сближаване с Западните Балкани. Мисля, че тази година Имаме възможности да се сближим с много от тези страни, нека ги доближим до европейския проект. Това ще ни укрепи. Сърбия показа напредък през 2016 година, откривайки преглави за преговори и съобразявайки с европейското еки. Надявам се те да продължат така през следващите 12 месеца. Трябва да ги подкрепим, особено що се отнасят всички видове реформи. На Надявам се да ги оценяваме по достоинство и Сърбия да не стане заложник на двустранни и политически спорове и ежби. Те работят добре в економическата сфера, борят се с кризата с миграцията. Сърбия може да бъде наш добър партньор. Призовавам Сърбия да продължи да работи за добри отношения и да подобри отношенията си с Косово добронамерено и в съответствие с постигнатите споразумения. От друга страна, върховенството на закон, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията ще бъде основно предизвикателство в процеса на присъединяване. Искаме да видим конкретни съдебни реформи. Европейския парламент отдавна следи случаите на нарушения на правата и работата на наказателния съд. Време време да видим конкретни резултати по конкретни въпроси. Трябва освен това да продължи да се работи в економическата област и освен това искам да призове компетентните органи в Сърбия да започнат сериозен процес на критично разглеждане на въпроса за свободата на медиите изразяването. Ще внеса предложения в писмен вид. Още веднъж благодаря на докладчика за добре свършената работа. Следващия на председателя благодаря. Благодаря. Господин госпожа Файон. Благодаря на господин Макалистън за балсирания доклад по доклад на комисията в Сърбия. Искам да припомня обаче някои тревожни моменти. Ние приветствам откриването на нови глави за преговори, но съжалявам да чуя, че Харват партия блокира откриването на глава 2 и преговорите по глава 26 и се надявам напрежението между двете страни да намале през тази година. Най-новите, най-новата информация за обвинения към омбудсмана от министр-председателя, който го нарича враг на държавата, буде тревога. Омбудсмана трябва да бъде високо оценяван и ние приветстваме съответните текстове в сръбското законодателство. И още нещо. Има напред по отношение на върховенството на закона, но още много има да се желае. събитията ова от Белград в нощта след изборите са недопустими въпреки присъствието на някои на международни представители, въпросът все още не е решен и тревожи сръбското общество. Споменахте свободата на мненията и медиите. Знаем, че в целия регион нещата се влушават, не само в Сърбия, и след среща с гражданската геосектор и НПО, аз получих потвърждение на тяхната тревога в това отношение трябва да се създаде подходяща среда за работата на журналистите. И накрая, но не по значение, няколко думи е, за усилията на Сърбия за конструктивно участие в регионалното сътрудничество трябва да се преустанови изтичането на мозъци от а, Сърбия и за това се нуждаем от инициативи, като някои от вече съществуващите. Трябва да се постигне бърз процес на вземане на решения и аз ви уверявам, че аз в качеството си на евродепутат ще дам своя принос. Благодаря, казва председателят. Продължаваме. Господин Танок, благодаря. Аз ще се присъединя към поздравленията за новата година. На първо място към колегата Макалистър. Това е обхватен, балансиран доклад, отговаря на нашите наблюдения за процеса на присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Ние подкрепяме с присъединяването на страни от Западните Балкани. Приветстваме напредъка на Сърбия в економическо отношение, както и за подобряване на отношенията, например, с Черна гора, по която, който и аз готвя доклад от своя страна. Има добри стъпки в посока към сближаване с Косово и Албания, а също, разбира се, се притеснява от обсъждания вече арест на премиера на Косово, но така или иначе въпроса остават, като говорим за региона, не само Сърбия, като що се отнася до правата на малцинствата, включително на хора с различна сексуална ориентация, включително свободата на медиите, не бива да си затваряме очите. Сърбия има правна политика по отношение на беженската криза. Разбира се, Сърбия е само транзитна страна, но все пак тя играе своята роля. Сърбия, както други страни, кандидатки за европейско членство, трябва да продължават да работят все така за административна реформа, борба с корупцията и организираната престъпност и това, което е особено важно за нашата политическа група е неучастието на Сърбия в процеса, включително и за санкции срещу Русия. Въобще отношенията с, към Русия за нас е дестабилизиращ фактор за целите Западни Балкани и трябва да бъде обект на особено внимание. Следващия докладчик. Я се придържуем всем колегам. Благодаря, господин председателю. Ще се присъединя към всичките колеги, които похвалиха подхода на докладчика господин МакАлистър. Нашия докладчик е, ни представя доклад, който е много насърчаващ и стимулиращ. Мисля, че и Сърбия се нуждае да чуе такова мнение особено като е, говорим за отнош... взаимоотношенията Сърбия-Европейски съюз, трябва да запазим положителен тон. В доклада се намират и някои тревожни факти, например забавено прилагане на националната стратегия за борба с корупцията, слабости в областта на разследването, както и на някои наказателни производства и съдебни дела. Също бих споменал и някои престъпни деяния, в рамките на които високопоставени личности също са замесени. От, ще припомня въпроса за независимостта на Войводина и всичко, което се каза за гражданското общество, свободата на медиите и омбудсмана също срещат своята подкрепа. Освен това, нека не забравим с отговорността на Сърбия, заедно с други страни от региона, които създават настроения, които ни връщат към критични периоди от историята. Например, тези съвършенно излишни спорове между Харватия и Сърбия, блокирането, защото ем, харватски политици са казали, че никога няма да направят грешката на Словения спрямо Харватия в процеса на присъединяване, но сега те правят дори по-лоши неща. За Босна и Херцеговина отношенията между Сърбия и тази държава е, са напълно приемливи въпреки че в момента Баня Лука е една, една, много, една много спорвана дата и събитие, което бе посетено от президента на Сърбия, докато министър-председателя отказа да откажа. Освен това, в отношенията с Македония, въпроса за при, признаване на Македония с потненто историческо име. Това са все събития, които е, получават сериозен отзвук в региона. И накрая бих искал да кажа, че трябва много сериозно да си помислим по тези въпроси. Е, в някакъв момент всичко това трябва да спре все пак. А що се отнася до статута на Косово в ЮНЕСКО, мисля, че би било много по- продуктивно, ако Сърбия и Косово постигнат споразумение за обща защита на тези великолепни, прекрасни паметници, свидетелства за сръбската история. Нека всички от цял свят да могат да а, ги посещават, вместо те да са паметници, да се превръщат залог на политически игри докладът среща моята подкрепа и искам да похваля усилията на Сърбия. Сега продължаваме с следващите изказвания. Gracias. Е, помимно е да Сърбия... Pardon? Ah, it's I heard better. Извинете, помислих, че сте дали думата на Менчух Петър. Thank you. Sorry, е. I'm, I'm, I know I will speak as rapporteur for Kosovo later on, but I... Благодаря, извинете, е, ще се изкажа като докладчик е, за Косово по-късно, обаче сега ще се изкажа и от името на Игор Шолтес, докладчик в сянка на зелените, извинявайте господин Леб, просто това е списъка на политическите групи. Искам да благодаря на Девид Макалистър за този много добър доклад който в седемте си страници, а, а, които никога не са достатъчни, но успява да покрие най-важните теми, които а, Европейския съюз и иска да засегне по отношение на Сърбия. Съгласен съм с четирите важни елемента, споменати от господин Дейвид Макалистър. Искам да спомена няколко положителни неща, които, доколкото знам, не са споменати все още. Имаме няколко критични коментара. Като австрийка и като европейка високо ценя начина по който е, Сърбия си сътрудничеше с Европа във връзка с бежанците, идващи по Балканския път към европейските държави и начина по който осигури подслон за бежанците, нещо, което някои държави членки не успяха да направят достатъчно добре да сътрудници си добре и с омбудсмана. Но от друга страна, по отношение на международните отношения, важно Сърбия да координира своята политика за външни отношения и а, със сигурност с Европейския съюз, включително що се отнася до политиката спрямо Русия по някой път има известна неяснота на къде иска да се движи правителството повече е, към Европейския съюз или повече към Русия. Има нужда от малко повече яснота тук. Е, за диалога с Косово и от двете страни, от сръбската и от косовската страна, трябва да се направи повече, за да се прилагат на нещата договорени в споразумението. Бе повдигнати въпросът за корупцията. Тук искам да се спомена, да се спра на проблемите с района Савамала. Към казнат от госпожа Айкхорст началото, за наскорошния арест на Рамош Харбинай, бивш министр-председател на Косово. Много е важно Сърбия да се погрижи да не поддържа валидни заповеди за арест, които са подадени в средата на първото десетилетие на този век. При положение, че министър-председателят е бил обявен за невинен от Международния наказателен съд. главният прокурор на, на Международния наказателен съд смята, че тук става дума за политическо действие и а, смята, че Сърбия няма юрисдикция върху Косово. Така че се надявам, че този проблем ще бъде разрешен, защото това по никакъв начин, случилото се по никакъв начин не подпомага добрите добросъседски отношения. Мене се зди помембно да стърп. Господин Петерле, благодаря. Много е важно този процес на преговори да продължи, да се а, е, върви напред. В докладът се отразява по коректен начин ситуацията по настоящем. 15, път, 15 е, похвали, две безпокойства, три а, е, предупреждение има изразени в доклада и нито веднъж не се а, вижда глобала. А, съжалява. Европейски парламент съжалява. И така. А, това означава, че нещата се а, движат добре. А, Сърбия е насречена да си сътрудничи по-добре с съседните страни. Сърбия добре знае къде са проблемите. Господин Пикол. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Макалистър. Той наистина е изготвил един много обширен доклад и е описал много добре напредъка на Сърбия през последните години. По-добра съдебна система, повече успехи при интеграцията и откриването на преговорни глави. Това са някои от точките на доклада. Същевременно в него са включени и събитията, които бяха посочени и в предходните доклади, което всъщност ни показва, че пътят на Сърбия е още доста дълъг към Европейския съюз. Ограничена свобода на медиите, също така отношения на собственост върху медиите, корупция, е, правова държава, всичко това трябва да намери решение като проблем. Е, сега, защитата на младсинствата, това е нещо положително, но трябва да се сътрудничи по-силно също и с съдебните инстанции. Сърбия получава подкрепа в усилията си към присъединяване на Европейския съюз. Сърбия от своя страна подкрепя Босна Херцеговина. Това е чудесно като регионално сътрудничество, но може да се направи и повече. В този регион могат да се направят много повече неща. Сърбия може да поеме водеща роля там. И последно, задържането на Рамуш Харадинай. Според мен това не е а, постъпка, която би помогнала. Сърбия продължава да дава конструктивен принос в отношенията на съседство, подкрепя двустранни въпроси, като например съдбата на изчезнали лица, също и от Харватия. Ако може да се направи нещо повече, като например възстановяване на правата на собственост, сметам, че това би насърчило отношенията между страните и би облегчило бъдещето на Сърбия. Сега процесът на присъединяване, преговорите за присъединяване, те трябва като цяло да се разглеждат в положителна светлина. Тук е, могат да бъдат е, преодолявани пречките, да не се създават е, блокади. Е, имаше преди такива, като например в, по отношение на Словения и Харватия. Господин Остравичус. Благодаря, господин председател. Този проектодоклад е, е, е добре написан, много равновесен. Поздравление на докладчика. Подчертават се най-важните теми. Първо, по отношение на корупцията. Сърбия е постигнала определен напредък, но тя е на 71-во място от 184 страни в света. Нещо, което показва, че има какво да се направи още. Затова нас, трябва да настоим да има институци институция, която да е отговорна за борбата срещу корупцията, да има агенция за това, която да бъде създадена възможно най-бързо. След това основните свободи. И тук по-конкретно имам предвид свободата на словото и свободата на медиите. Това са въпроси, които не трябва да се пренебрегват. Сърбия трябва да спазва всички тези свободи. Това е от основно значение за напредъка и към членство в Европейския съюз. И накрая подкрепям а, казаното от колегите, що се отнася до общата а, външна политика и политика за сигурност. Флиртуването с Русия а, често води до немалки неясноти. Нека Сърбия да вземе малко по-ясна позиция. Европейския съюз трябва да продължи да работи активно в сътрудничество с Сърбия. Благодаря. Благодаря, госпожа Шуица. Благодаря. Първо искам да изкажа благодарност на господин Макалистър за неговия толкова подробен доклад. Е, наистина този доклад е изготвен в много обективна светлина. Още веднъж ви благодаря. Ясно е, че Сърбия е постигнала солиден напредък. Още четири глави можаха да бъдат отворени, но, както казах, отварянето на глави всъщност е само първата крачка. За нас това означава ориентация на сръбската политика към Европа. След това върховенство на закона, правата на човека, регионално сътрудничество във всички тези сфери беше постигнат напредък, но също времено имаше и допуснати грешки в тези сфери. Смятам, че бъдещата динамика на преговорите ще бъде повлияна до голяма степен от напредъка в сферата на върховенството на закона, правовата държава, но също така нормализиране на отношенията с Косово и по-задълбочен ангажимент с Албания. Аз мятам, че всички споразумения, които е подписала Сърбия, трябва да бъдат прилагани и смятам, че независимите институции тук трябва да играят съответна роля. Това е посочено и в доклада естествено повече ефективност и повече а, адаптиране на външната политика на страната към политиката на Европейския съюз. Днес е 9 януари, днес в Сърбия се празнува един празник, който всъщност беше забранен от Конституционния съд, докато в същия ден а, предстоят важни държавни посещения. Тук а, като че ли а, се прави опит а, да се седи на два стола. Аз смятам, че е абсолютно необходимо Сърбия да се отграничи от а, действията на Додекс и а, да продължи да прави истински крачки напред сега. Какво е важно за Харватия? Ние казахме, че двустранните отношения не трябва да се превръщат в капан. Не трябва да им се отдава много голямо значение. В бъдеще трябва открити двустранни въпроси с други страни да се изясят. Господин Дели. Нека първо да поздравя докладчика за отличната му работа. Както винаги, всички важни въпроси са покрити. Текстът е добре уравновесен, създава добра рамка за по-нататъчната ни работа по темата тук в парламента. Радвам се, че има раздел за националните младсинства още в първоначалния вариант на текста. Това е важен сигнал за всички колеги, които се интересуват от темата. Освен въпроса за младсинствата, искам да приветствам и е, економическата реформа, провеждана от сръбското правителство, която вече води до положителни резултати. Би било добре да се обърне повече внимание на малките и средни предприятия и на развитието на предприемачеството. Ще продължим да работим по тази тема. и един по-общ коментар. Господин Брок каза, че Сърбия е основна държава в Западните Балкани. И аз мисля, че е добре да споменем, че пътят на Сърбия към Европейския съюз също е важен. Е, и той трябва да. Е, и трябва да се работи с добро темпо. Надявам се, че Малта и Естония ще позволят е, този ритъм да напредне и е, се надявам, че е, колегите от парламента ще ще се включат към настояването. Темата да продължи да е важна за председателството. Отличен познавате. Благодаря, господин председател, господин е, Макалистър. Това е госпожа Петър. господин Макалистър, вие познавате ситуацията в Сърбия много добре и наистина не си спестихте усилия, така че Сърбия да направи напредък по пътя си към Европейския съюз. По тази причина аз искам да отправя следната молба към вас. Спорният въпрос – за сръбския закон за тези, които отговарят за военните престъпления. Още веднъж този закон да бъде прегледан много добре. Аз многократно съм критикувала този закон, защото е, този закон представлява опасност за бивши харватски войници, отчасти за войници, които идват от други държави членки на Европейския съюз – а и за а, косовски граждани. На базата на този закон беше а, задържан и бившия министр-председател на Косово, поради което този закон трябва да бъде изведен от сила. След това, със съжаление трябва да кажа, че липсва напредък при спазване правата на малцинствата или е, участието им в медиите. Тук говоря за харватското мълцинство най-вече и искам да подчертая, че господин Брамерци като е, главен прокурор в Хага посочи, че Сърбия, за съжаление, не сътрудничи с е, военния трибунал в Хага което води до там, че политическият ландшафт в Сърбия се радикализира много силно. След това за Русия и влиянието и в Сърбия. Аз смятам, че това влияние се чувства много силно. Сърбия трябва да се дистанцира от влиянието на Русия, ако желая да стане член на Европейския съюз. Между другото, смятам, че е много е, спорно какво е влиянието на Русия на харватската граница. Следващият оратор, господин Пагович. Благодаря. Аз съм член на делегацията за Сърбия, затова взех думата. Благодаря на докладчика. Миналата година посетих Сърбия няколко пъти. Е, запознат съм с положението и зная, че докладчика е вложил сериозен труд в доклада. Той посочва разумно и положителните страни и слабостите и обхваща всички важни области области. В искам също така да подчертая, че аз следя економическото положение в Сърбия. То е подобрило през миналата година, но нека да бъдем реалисти по отношение на демографското състояние на нещата. Данните от 2000 от е, 2015 година сочат, че, срещу 65 новородени е, и застават над 100 смъртни случая. Освен това, страната страда от сериозно изтичане на мозъци, което е свързано и с фискалните положения и с други показатели. Така че мисля, че Европейския съюз трябва да подпомогне мирното развитие на Сърбия. Освен това, нека не забравяме ролята на Сърбия като фактор на стабилност. Тук се чу нееднократно да се говори за влиянието на Русия в региона. Нека да изградим ясна представа как да укрепим своята позиция. Сръбските граждани трябва да видят своя интерес в присъединяването на Европейския съюз някои сърби обаче са против и това се отразява на общата нагласа. Председателят давам думата на генералния директор първо на представител на Европейската комисия. Благодаря, благодаря на докладчика за този доклад. Комисията напълно споделя и подкрепя вашия доклад, който според нас е много добре балансиран. Освен това приветстваме напредъка на Сърбия, особено що се отнася до стратегически цели, на европейското членство. Отношенията с Косово, економическото развитие, добросъветските отношения, добросъседските отношения и така нататък. Освен това, под, приветстваме усилията на Сърбия за овладяване на кризата с бежанците, е, като ние ще продължим е, да подказваме сериозна финансова помощ на Сърбия в това отношение. А, по отношение на преговорите, нещата напредват добре. Шест глави са вече отворени, една е временно затворена. Сега очакваме нови усилия от Сърбия за решителни крачки по пътя на реформите, особено съдебната реформа, свободата на мненията, човешките права, борбата с организираната престъпност, реформа на обществената администрация и е, насърчаване на економическото развитие, борба, борба с дискриминацията. Освен това, трябва да се положат усилия за подобряване на отношенията с Косово. Е, е, в областта на обежището е, и на външната политика и политиката на сигурност, очакваме да продължаване на преговорите. Очакваме напредък в тази област да получат съгласието на държавите членки за откриване на нови глави за преговори. Европейската комисия е подготвила почвата за това и ще продължим да оказваме експертна помощ на Сърбия в тази област. Председателят, благодаря. Сега накрая нека чуем и докладчика господин Мак Алистър. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да благодаря за интересните изказвания. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка и също така за въпросите на други заинтересовани колеги. Имаме достатъчно време до 18 януари 12 часа за внасене на изменения и аз приемам, че ще проведем едно много добре балансирано второ четене, така че, е, както всичко е планирано, доклада да се приеме в Страсбург. Мисля, че днешната дискусия показва, че сме единни в мнението, че Сърбия е на правилен път е, към Европейския съюз. Има много неща могат да се направят, но смятам, че всички са на мнение, че трябва да продължаваме да подкрепяме проевропейските сили в Сърбия. За мен Сърбия е голяма страна, голяма културна нация и а, присъединяването и към Европейския съюз би представлявало обогатяване за целия Европейски съюз. Председателят, благодаря. Вие припомнихте срока за внасяне на изменения 18 януари 12 часа. С това приключваме дискусията по тази точка. Преминаваме към първо обсъждане на доклада от 2016 година за Косово. Докладчик тук е госпожа Луначек. Вие във връзка с Сърбия направихте е, някои пояснения сега мога да посоча, че с Косово има споразумение за стабилизиране и асоцииране. То е влязло в сила. Беше предвидено и освобождаване от визи, но не са изпълнени важни критерии. Сега давам думата на докладчика госпожа Луначес, която да а, поясни внесените изменения. Благодаря, продължавам на английски язик. Аз също искам да започна с положителните неща във връзка с Косово, които съм включила в доклада. На първо място, а, според договор за стабил, стабилизация и асоцииране, влязъл в сила от 1 е, април тази година, това е всъщност всъщност пър, първия договор между Европейския съюз и тази най-млада европейска държава. И на 11 ноември, когато и аз с господин комисаря Хан бях в Прищина участвахме в поставянето на започването на Европейската програма за реформи. Аз се надявам, каза го и в Косово, че е, от тук насетне от тях очакваме ясна политическа воля и решимост да прода, да продължат по този път, защото тази форма на сътрудничество ще подпомогне Косово в областта на економическото развитие, заетостта, ще даде на хората вяра и възможност, че да останат в Косово. Второ, рамковото споразумение за участието на Косово в европейски програми и накрая споразумението за диалог за телефонните разговори. Косово направи и е, по своя инициатива стъпка, но е, предстоят още ем, стъпки, но ще има самостоятелен международен код за Косово, не през Словения и така нататък. След това зелена светлина Получиха и програми за работа по стабилност. Както знаете, Косово е единствената между шесте държави от Западните Балкани, е, чието граждани нямат право да пътуват свободно за 3 месеца в Европейския съюз, което създава сериозен проблем. Говорихме с комисията да се даде светлина на този, е, по този въпрос, но при два критерия трябва да бъде ратифициран протокол от Сунико. Има много възражения, но казах на всички, че сега е момента, след като правителството е подписало документа е, и е, да всички политически партии трябва да го подпишат. Европейския съюз има много задачи и ако Косово иска да се възползва от възможности на комисиите, а, трябва да подпише. Сега в следващия момент, следващия въпрос е борбата с корупцията. Тук а, правителството трябва да предприеме съветни стъпки, за да могат гражданите на Косово наистина да пътуват свободно не, не са много изискванията, но категорично е важно. Искрено се надявам, че сега създаденото положение ще бъде преодоляно през тази година. Има и други хубави неща, като споразуменията за диалог в областта на правосъдието между Сърбия и Косово, където трябва им какво да се желая. Вие го споменахте и във връзка с Сърбия. Диалогът е чудесен процес и благодаря благодаря на госпожа Могерини и нейния екип за свършеното до сега, както и на европейските делегации на място, но тук на ход са правителствата и официалните органи, иначе не става. След това човешките права и правата на жените по-конкретно, домашното насилие е много сериозна тема в а, Косово, не само в Косово, но е, и в Косово, за това е отразени в доклада. Положението на хората с различна сексуална ориентация се подобрява, но все още страхът властва в тези среди. Борбата с корупцията, върховенство на закона, е, е, енергийната стратегия също. Косово трябва да има енергийна стратегия, която да предвижда поетапно ел, е, елиминиране на твърдите и изкопаемите горива. Имат много лигнитни възраст, широко използвана лигнитни възраст, въглища и това все още поражда проблем. И така нататък. В доклада аз не за първи път приканвам пете държави членки е, не признали Косово, да най-сетне да го признаят. Някои от тях работят е, много тясно с Косово. Е, не признават паспортите на Косово, но им дават шенгенски визи. Това ще бъде наистина много важно за участието на Косово в регионални и международни организации. Нека припомня, че Косово вече е, е признато от 113 държави членки на ООН. Позволете да благодаря на секретарията и на моите сътрудници Очаквам взаимодействие с докладчиците в Сянка, както и с всички други колеги. Благодаря. Нека да започнем с докладчиците Стянка. Сянка. Господин председателю, на първо място благодаря на госпожа Луначек за крайно много професионалната работа и за добре балансирания доклад. Той включва всички основни въпроси във връзка с европейската интеграция на Косово, така че за да не повтарям казаното в доклада, ще поставя някои тревожни за НП въпроси. Проект от доклада накратко се спира на финансовото положение в страната и въпреки, че споделям радостта на докладчика от повишените данъчни приходи, все пак ще кажа, че базата на националната економика не се гради, не бива да се гради върху е, приходи от данъци, а на развитие и иновации. За борбата с тероризма е, докладчика използва израза е, насилствен войстващ екстремизъм, violent екстремизъм. Е, е, тук не говорим за войстваш ислямизъм. Е, ние сме против подобен изказ, не само защото това има символично значение, а защото е до по-смекчено, една по-смекчена формулировка ни помага да постигнем решение. Един от въпросите между ЕСА и Косово, например, е как да спрем потоците пари е, към е, екстремисти, пристигащи от страни като Саудитска Арабия и Катар. И накрая, не до там нормалните отношения, Косово, Сърбия ареста на господин Карадина и поражда въпроси, които са в разрез с, с решенията на съда за бивша Югославия. И все пак последствията за господин Карадинаи са такива, че ще принесат повече вреда, отколкото полза на Сърбия, защото всичко това не става в вакуум като събития. Положението в Митровиц, несигурността на прилагане на отделни съдебни решения, едностранни решения на сръбски общини са само част от примерите. От друга страна, страна отказът на сръбския президент да участва в е, Великденската литургия в Косово не веща е нищо добро. Така че господин председател НП ще излезе с предложение, с е, оптимизъм очакваме предстоящите разговори и преговори. Очакваме те да бъдат все така конструктивни, както и миналата година. Благодаря. Благодаря. господин Банафей от името на господин Панцери. От името на нашия докладчик в сянка, господин Панцери, искам да благодаря на госпожа Луначек за чудесната работа, която е извършила. Нейният проектодоклад обхваща най-важните политически проблеми във връзка с Косово, влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране е съществена стъпка през 2016 година за доближаване на Косово до Европейския съюз и сега Програмата за реформи също е конкретна стъпка към стабилизиране и към изпълнение на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Е, различни проблеми бяха засегнати, е, като поляризиране на политиката, необходимост от устойчиви компромиси, необходимост от постигане на напредък в посока Европа, освобождаване от визи като важна стъпка за приближаване приближаване до Европейския съюз. Ние всъщност сме загрижени, че има затишие в парламента по отношение на споразуменията с Черна гора за границите. Освобождаване от визи може да има само когато Косово извърши, изпълни всички критерии, най-вече когато става дума за преследване на корупция и организирана престъпност. Освен това, трябва да продължи диалога с Сърбия, също и е, в изпълнение на решение то на Конституционния съд за Косово. Трябва да се избягват паралелните престъпни структури. Като цяло е, ние ще внесем изменения за допълване на текста, най-вече предвид борбата с организираната престъпност, необходимост от засилена координация между компетентните органи в случай на корупция, след това ефективни съвместни програми за подкрепа на преследването на организации, упражняващи насилие, екстремистски организации, след това економически и социални мерки, които са абсолютно необходими. Тук политиката трябва да поставя акцента върху сътрудничество и с други заинтересовани страни. След това трябва да се спреме и на младежката безработица, е, чрез е, нова оценка на предизвикателствата и подобряване на образованието, на обучението, на обучаващите, по-лесен преход от училище към професионалния живот и пазара на труда и най-вече подобряване на работата на трудовите инспекции и трудовите съдилища, за да може законите да се прилагат и също така да се прилага на практика тази политика, да се избягва и дискриминация на работното място. Искам само да благодаря на госпожа Луначък още веднъж от името на нашата група и на господин Панцери и се радваме на бъдещото сътрудничество. Господин Макалистер. Uh, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Орике Луначик за този добре уравновесен и подробен доклад за положението в Косово. искам да приветствам продължаващия ангажимент и на Косово, и на Сърбия в усилията за нормализиране на отношенията, благодарение и на насърчавания и подкрепен от Европейския съюз диалог. И трябва да настоим да продължат да се прилагат добросъвестно постигнатите споразумения и това да става своевременно. Също така е, е добре да бъдат насречени и Сърбия и Косово да изследват е, е, допълнителни теми в диалога, за да се постигне по-бързо нормализиране на отношенията е, и за е, да изпълнят по-бързо своите задължения. Господин Пикола. И вяродостойно приказва ситуацию на Косово. Остварено... Благодаря. Това е господин Пикула. Благодаря за доклада на госпожа Луначек. Той е много реалистично представя успехите и неуспехите. През миналата година влезе в сила споразумението за стабилизиране и асоцииране, препоръките за либерализация на визите. за съжаление не беше изпълнено поради две условия. Първо ограничен спор с Сърбия и след това политически проблеми в Косово. Условията са ясни също и правилата на играта са ясни. Надяваме се, че тези условия скоро ще бъдат изпълнени, за да можем скоро да вземем решение в Европейския парламент по либерализация на визите. Като член на делегацията за Косово мога да подчертая, че за съжаление политическото разделение в страната не е е нещо положително по отношение на сътрудничеството, въпреки че е, нашата делегация успя да добие само положителни впечатления в рамките на двете заседания искаме Косово да постигне напредък и до някъде има такъв напредък, например предоставяне независим международен телефонен код, но корупцията все още е в доста големи размери, а също така няма и пълна свобода на словото. В крайна сметка се надявам, че споразумението за стабилизиране и асоцииране между Косово и Европейския съюз ще послужи като средство за следващи реформи и е, разбира се, е, тази страна трябва да се радва на нашата подкрепа. Господин Ковен Мики. Е, Благодаря. Госпожа Луначек говори за формални изисквания към Косово но мисля, че действителното положение в Косово е доста по-сложно, отколкото това, което тя представя пред своя доклад. Може да се направи аналогия между Косово и Крим. Ако става дума за независимост на Косово, можем да говорим и за независимост на Крим. Разликата обаче е, че Крим може да бъде независима държава, но Косово е изкуствена държава, подкрепена от а, Америка и от международната общност. Крим може да влезе в Руската федерация, ако иска. Косово също може да влезе в Европейския съюз, ако иска. Но по-настоящем в Косово положението е такова, че не съм сигурен, че е добре да го допускаме а, като член на Европейския съюз. Господин Петерле. Ульрика Луначек е зло занеслива поручевалка и ни чести благодаря, господин председател. Рики Луначек е изключително надежден докладчик и искам да я поздравя за доклада. И се радвам, че и ам, при Косово можем да говорим за напредък. И тук статистиката е добра. 10 пъти приветстваме напредъка, 4 пъти казваме, че сме обезпокоени, 4 пъти при призоваваме към действие в доклада си. Сега, да говорим за външната поляризация в космоса. Става дума само за политика, а става дума за политическа култура. И за подход към европейската идея за помирение. Това е нещо, което се прилага не само към Косово, но и към Сърбия. И с такава поляризирана ситуация е трудно да се приемат европейски стандарти. Надявам се, че Косово ще напредне. Госпожа Файон, благодаря много, господин председател. Нека да благодаря и на, на Олике Луначе, с която винаги е удоволствие да се работи. много се радвам, че за нея е толкова важно Косово да бъде насърчено да се придвижи напред по пътя си към Европейския съюз. Споменати са важни неща в текста, но аз ще се спра само на една от тези теми на този етап, а именно безвизовия режим. Това е сериозен проблем по-настоящем. Има някакъв напредък към установяване на безвизов режим. От там нататък трябва и Косово да свърши своята част от усилията. Като докладчик по тази тема мога да подчертая, че Косово полага усилия. трябва да се изпълнят последните два условия, именно споразумението за границите с Черна гора и подобряване на усилията за справяне с корупцията. Искам да използвам тази възможност отново да призова властите в Косово да напреднат по тези теми, защото има шанс да постигне напредък и тук в Европейския парламент. За младото поколение е особено важно да има безвизов режим. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. И аз искам да изкажа своята положителна оценка за доклада на госпожа Луначек. Много добра, добре формулиран текст, изключително сериозно и смятам, че е добър. Надявам се, че през 2017 година Косово ще продължи да се движи напред по пътя към интеграция към Европейския съюз. Постиженията на Косово вече са споменати. Радвам се, че е влязло в сила споразумението за стабилизиране и асоцииране. имаме известни безпокойства за функционирането на парламентарната дейност в Косово. Призоваваме всички е, депутати да направят всичко възможно да се подновят е, нормалните заседания на парламент. Също така трябва да има стъпки напред по отношение на споразумението за границите с Черна гора. Трябва да се положи усилия за борбата срещу корупцията и срещу организираната престъпност. За тази цел е необходима сериозна политическа воля и се надявам, че политиците в Косово ще могат да демонстрират лидерство в тази област. Също така призовавам лидерите в Косово да продължат диалога с Белград по добросъвестен начин. Благодаря много, господин Кукан. Thank you very much. Uh, uh dear Mrs. Lunacek. Благодаря много. Госпожо Луначек, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент, искам отново да използвам тази възможност да благодаря за е, изготвения проект доклад за положението в Косово. Европейската на комисия приветства този проект доклад и ние се безпокоим от политическото положение в Прищина, особено, що се има предвид 2017 година, когато трябва да се вземат важни решения, особено по границата с Черна гора и също за местното самоуправление. За това призоваваме всички политически партии да подновят конструктивния диалог и да работят заедно в парламента и да се съсредоточат върху реформи. А, така Косово ще може да напредне по пътя си към Европейския съюз и да се възползват от възможността а, предоставена от влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Бихме искали да видим по-засилен политически и економически диалог. Миналата година Косовското правителство въведе програма за реформи, която има за цел да извлече максималната полза от споразумението за стабилизиране и асоцииране, така че настоя, насърчаваме властите да продължат да работят по тази тема. Важно е да се ратифицира и споразумението за границите с Черна гора и да се напредне по борбата срещу корупцията и организираната престъпност за да може безвизовото пътуване да стане скоро действителност за гражданите на Косово. Насърчаваме властите в Косово да се възползват и от възможностите, които им се предоставят от европейските програми. Ще продължим да подкрепяме Косово с европейско финансиране и бихме се радвали това финансиране да достигне до възможно най-много хора на място. И за това държа да подчертая, че продължаваме да работим ангажирано за напредъка на Косово през 2017 година. Благодаря много. Пропуснах да дам думата на госпожа Шуица. Заповядайте. Благодаря. Аз съм заместник-председател на съвместната комисия за отношения с Косово и Босна и Херцеговина и е, по тази причина проявявам специален интерес към темата. Нямам какво повече да добавя, просто исках да благодаря на госпожа Луначе за отличния доклад и за нейния продължаващ ангажимент за работа с Косово. Действително отбелязан е напредък, включително с влизането в сила на споразумението за спора... стабилизиране и асоцииране, даден е телефонен код, има реформи, обаче има други области, в които няма толкова напредък и по-конкретно либерализирането на визите. Знам, че много трудно се ратифицира споразумение с границите, като това с Черна гора, но това е важно условие. Съветът на Европа прикани Косово да стане член наблюдател в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Това е още една покана за Косово да се включи. Виждам, че следим и приложението на споразумението, подписано от Косово. Също така вярвам, че политическата сцена трябва да бъде по-малко поляризирана и да продължим да се борим за европейско бъдеще за Косово. Благодаря, нека да благодаря на всички докладчици в Шака, на всички колеги, на комисията, за всички, които работиха за, за подкрепа за напредъка на Косово по пътя му към Европейския съюз. И а, в комисията, както и в службата за външна дейност, не само тук в парламента, всички, които искат тази страна да стане в по-голяма степен част от Европа. Очаквам да получа вашите изменения и все пак не прекалявайте, колеги, само най-важното. Не, разбира се. очаквам всички ваши изменения. Със сигурност може да е, направим текста по-добър. Очаквам тези коментари, очаквам и срещите с вас, за да ги обсъдим и да изготвим доклад, който а, е, е, е очакван в Козо. Да се види в него нашата подкрепа, но да се види и конструктивната критика, както следва от приятел към приятел. Благодаря, госпожо Луначек. Нека да ви припомня, че да, крайният срок за подаване на изменения е 18 януари в 12 часа на обяд. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред съвместния дебат за становищата на комисията АФЕД по освобождаването от отговорност за комисията и службата за външна дейност за изпълнението на бюджета за 2015 година. Много е важно внимателно да се да начина по който се разходват европейските средства. Важно е да се вземе предвид и, особената, и особеното естество на а, конкретната дейност, да именно външните отношения. Службата за външна дейност и, нейна, е, и е, дейността, която тя извършва, трябва да се взема предвид във връзка с е, контекста на страните, в които тя работи. Има различни категории и служители. Е важно в контекста на бюджета и проверката на разходите да се вземе всичко това предвид. Дам думата на колегата, който ще се изкаже от името на докладчик. Е, Благодаря. Както вече казахте, аз замествам господин Балчитис и от негово име ще очертая основните моменти от становището, свързане с освобождаването отговорност от на комисията и изпълнителните агенции 2015 година. Обръща се внимание, че броя на грешките за 2015 година по мнение на, на Сметната палата не е нараснал в сравнение с 2014 година е, и е 2,8%. Второ, това е все пак под нивото на грешка, установено по други е, бюджетни пера, свързани с външната дейност, като се има предвид, че тази дейност се осъществява в сложна политическа обстановка и кризисни райони. Трето, докладите на Сметната палата приветстват факта, че комисията е изпълнила 5 от 7 препоръки от 2012 и 2013 година, дадени от Сметната палата. Препоръчва се комисията да предприеме действия, за да изпълни останалите два критерия. Господин Палчитис е, допълва освен това, че във връзка с мисиите за сигурната да, общата политика трябва да се работи. Освен това се изказва благодарност на господин Бреда по направените препоръки по параграф 6а и 6б, както и по раздел 3, които ще допълнят становището. Председателят благодаря на господин Мак Алистър за изказване. Благодаря много от името на господин Предали Трябва да прочита следното становище. Първо се извинявам поради за невъзможността да участвам в, освобождаване, в обсъждането. Второ, благодаря на докладчика за много подробния доклад. Аз самия направих много малко изменения. Е, смятам, че във връзка с освобождаването от, от отговора 2015 година е важно да обърнем внимание на казаното от Сметната палата за административния капацитет в Западните Балкани. За това съм взел такова отношение по точка 18, особено, що се отнася до гъвкавостта в помощ на Западните Балкани. Изменение 20 обръща внимание на специално на помощта за Молдова и Украина и пред предлагам на комисията да се възползва напълно от възможностите за работа с тези страни и да осъществи качествен мониторинг на промените там. Иначе, що се отнася до разходната част на бюджета за Западните Балкани и района, имам подкрепа на нашата комисия, ще внеса някои дребни изменения, като гарант, които имат за цел по-добро представяне на Европейския съюз в трети страни. Изменение четвъртия, на четвърто се отнася до състава, който и персонала на тези представителства. Подобен дух е изменение 30. С интерес очаквам взаимодействието с докладчиците и докладчиците в сянка. Председателят, благодаря господин Мак Алистър. Сега ще чуем първо комисията, на, която, на чийто представител давам думата. Благодаря много. По повод точка 5 от проекто становището бихме искали да подчертаем следното – е, мисиите за общата политика на сигурност и отбрана е, в съответствие с е, параграф 60 от финансовия регламент е изключително сложен въпрос, тъй като мисиите протичат много сложна обстановка. В момента имаме четири мисии, които отговарят на член на параграф 60. Те са за Косово, Афганистан, КОПС в Палестина и Грузия. Работи се за, за комисиите, е, комисиите в Нигерия още е, една държава. Е, там ще преодолеем слабостите. Иначе има три мисии, които с, могат да започнат с Украина, Мали и Кап. А що се отнася до последната мисия за, в Либия, бе просто невъзможно да осъществим оценка на тази мисия, предвид изключително сложната обстановка. Ще спра до тук. Подчертавам, работата не е приключила смятаме да продължим да работим с цел изпълняване препоръките на Сметната палата. Сега Енрике Гарсия за Девко. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за направеното представяне в проекто становището. Ние напълно подкрепяме казаното от него. Положението наистина е стабилно по отношение на грешките. Отчитаме също така и факта, колко е сложна обстановката на работа и това води до грешки което води до съответни грешки за различни от други политически области. Движим се в правилна посока, всичко говори за това. Е, е, имаме калкулации за вече 4 години при грешка 2,2% към настоящия момент. Е, така че се надяваме, че вървим във вярна посока. Удовлетворени сме от положителната оценка на Сметната палата за изпълнение на предходни препоръки. Те са важен принос към укрепването на нашата система за контрол. Затова ние ги приемаме и се радваме, че Сметната палата оценява положително изпълнението на досегашните препоръки. Повечето от тях се оценяват като напълно изпълнени, една е почти изпълнена. Що се отнася до оценката на бенефициентите, знаем, че въпросът е сложен, работим в тясно сътрудничество за установяване на затрудненията. Това, са, това е една препоръка, която в по-голяма степен е изпълнена в момента. Работим за преразглеждане на техническите условия не само за бенефициентите, но и за одита на базата на нови критерии. Тези инструменти ще ни позволят да намалим още повече грешките. От тук насетне колегата от Генерална дирекция Добросъседски отношения би могъл да ме допълни, ако сте съгласни. Господин Коканинос, заповядайте, имате думата. От името на Джеди ние, ние използваме случая да обясним, че по е, как гледаме ние на грешката за 2015 година. Първо, става дума за конкретен начин на управление при пря, пряко участие с конкретни финансови инструменти. Говорим за предприсъединителни средства фондове. Вярно е, че сметната палата установява слабости в доклада за 2015 година и прави съответни заключения относно това колко достоверни и представителни са тези грешки. Тук ние се опираме на някои други а, критерии, както сме обяснили в обясненията към доклада за 2015 година. За доклада за 2016 година генералният ни директор напълно взема предвид препоръките на Сметната палата за остатъчната а, грешка в, по отношение на частта свързана с а, бенефициентите. И тук трябва да кажем две неща. Първо, изчистихме нашата процедура и изработихме план за действие. Ето и мерките, които са взети в, в, съществуващия договор, който включва инструмента за добросъседство и НИПА пряко и непряко е, управление е, включва и останалите форми на сътрудничество. Второ, е, ние допълнително обръщаме внимание на правеното в Турция, Харватия и е, Бивша република Македония, като проследяваме и аудитираме и начина на работа и в Третия случай бе, работата бе възложена и на външен оценител, специално за Македония и Турция. Това ще доведе до намаляване на грешката. Припомням, че при изслушването на еврокомисаря Хан на 8 ноември миналата година, докладчика от съда господин, госпожа Ламарк за 2015 година, подчерта задоволството на съда за взетите мерки и се надяваме, че ще можем да се опрем на по-добра достоверност и представителност на грешките за 2016 година. Напълно се ще се съобразим с критиката на Сметната палата. Председателят благодаря и накрая представителя на комисията още веднъж. Благодаря много, господин председател. Благодаря на депутатите в Европейския парламент за това, че ни поканихте тук, за това, че можем да направим коментар по темата. В службата за външна дейност отдаваме голямо значение на тази процедура за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета и е, на становищата, изготвени от различните парламентарни комисии, по-конкретно комисията АФЕД. Смятаме, че това е добра възможност за нас да направим една оценка, да разберем какво трябва да подобрим и да заявим своя ангажимент за постигане на добра, добри финансови практики, а също и да покажем отбелязания напредък в областта. И тук много се радвам, че за пореден път мога да кажа, че службата за външна дейност може да покаже ниски нива на грешки под 2%. Това е много важно за нашата институция. Ще продължим да се стремим нивата на грешка да са под прага от 2%. Сметната палата повдигна два въпроса. Направи всъщност две препоръки. Първо, по отношение на наемането на местни служители в делегациите. Това е доста сложна тема. По някакъв път има 300 души, които кандидатстват за позиция за шофьор, например. За това сме съгласни, че трябва да се а, намери начин да се организира по-добре процеса. Що се отнася до процедурите за обществени поръчки? службата за външна дейност миналата година а, бе ам, една от институциите, проучени в по-големи подробности от Сметната палата а, за, по отношение 2015 година. И има много добри новини, що се отнася до процедурите за обществени поръчки от висока степен стойност, т.е. тези над 135 000 евро. Основните е, коментари от Сметната палата дойдоха за процедури за обществени поръчки от, е, по, от други категории, е, т.е. с по-ниска парична стойност. Едно от предизвикателствата е, че действаме децентрализирано, 139 делегации имаме и ще продължим да полагаме усилия за подобряването на тяхната дейност за в бъдеще. За нас коментарите от Сметната палата са изключително важни и ценни. И сме поели ангажимент заедно с парламента да работим по някои въпроси, свързани с ам, персонала, представителството, дисбаланси, а, съотношението на служители от различните държави и членки. Тук искам да ви припомня, че то отговаря на законодателния текст за създаването на службата за външна дейност, но има някои дисбаланси, що се отнася до ръководителите на делегации. и обратно съотношение в средните нива на управление в делегациите. За това се съгласихме да вземем предвид тези препоръки, а, когато прилагаме мерките, свързани с мобилността на служителите, вземайки предвид, разбира се, уменията на всеки. Ние сме малка институция. Започнахме като малка институция, но се занимаваме с все повече предизвикателства и работим с по-малко ресурси. Също времено работим в една доста трудна ситуация от гледна точка на сигурността. Едно от сериозните ни е, усилия отива към гарантиране на сигурността на делегациите и затова подкрепя, благодаря на парламента за подкрепата, която получихме за бюджет за 2017 година за увеличение на служителите по сигурността в делегации. Благодаря ви много за, за цялата подкрепа, която сме получавали от вас. С това закривам днешното заседание. Следващото заседание ще се състои на 24 януари.